Hello again. We are here again <laughs> after this little break. So we were in the point 11. Добър ден отново на днешното ни заседание. След почивката стигнахме до точка 11. Знаете, че има превод днес на 11 езика, така че нека да продължим с следващата точка а именно петиция 0194 наклона черта 2020, внесена от лице с германско гражданство относно предполагаема корупция в Словакия. Вносителят на петицията, доколкото разбирам, участва в днешното заседание. Но. No, me neither. Um... Wait a minute, because... Чакайте за момент, моля ви. Вносителят на петицията включен ли е? Ще взема ли участие? Не, добре, доколкото разбирам, вносителят на петицията няма да се изкаже. В такъв случай давам думата от името на Европейската комисия на госпожа Флориана Зипала за 10 минути. Заповядайте. Good afternoon. Perfect. We can see you and we can hear you. Чудесно. Виждаме ви и ви чуваме. Чудесно. Благодаря ви и благодаря за тази възможност, като давате на Европейската комисия да се изкаже. Няма да използвам 10 минути, с които разполагам, тъй като и колегата от Олаф също ще вземе думата, за да имате по-ясна представа за всичко, което имаме да кажем по тази петиция. На първо място, разбира се, държа да подчертая, че Европейския съюз се основава на основните права и ценности и че върховенството на закона е от, е, от огромно значение за Европейския съюз и за всяка една от държавите членки, както добре знаете. Борбата срещу корупцията е част от е, тези, тези водещи принципи и е сред приоритетите на Европейската комисия. Едновременно с това трябва да вземем факт, предвид факта, че договорите много ясно разпореждат разпределението на правомощията. Когато възстрелят на петицията има предвид конкретни случаи на измама, а той твърди, че е бил жертва на такъв вид измама, в частност е бил жертва на случай на корупция. За съжаление, преди всичко власти, компетентните власти в Словакия би следвало да поемат разследването с адекватно прилагане и адекватна на намеса от страна на правоприлагащите органи. Европейската комисия не може да се меси в такива отделни случаи, дори когато става въпрос за предполагаеми случаи на корупция или на друг вид престъпления. Разбира се, има и изключения от това общо правило и ще дам думата за това на колегата от ОЛАФ, който ще има повече какво да каже. Става въпрос за конкретни случаи с злоупотреб, на измами и злоупотреби с, средствата на бюджет на Европейския съюз. Но отказах самото на начало, борбата срещу корупцията е приоритет за Европейската комисия и една от четирите стълба на новият доклад за върховенството на закона. Както знаете, това беше нов доклад, който беше прият от Европейската комисия в края на месец септември, който в момента се обсъжда както в Европейският парламент, така и в съвета. Този доклад за върховенството на закона включва и специфична глава, посветена на положението във всяка държава членка. И определено Европейската комисия установи, че има проблеми и слабости в някои конкретни случаи, които са представени в доклада за върховенството на закона. Или казвам с други думи, и според нас има поле за подобрение от страна на националните компетентни органи, които носят отговорността за разследване на случаи на подпрограма корупция, като случаят, за кой, който се, към който се отнася петицията. С това приключвам и бих искала да, оставя, да дам думата на другите колеги от Европейската комисия. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Оливие Салес от ОЛАФ. Monsieur Salès, vous pouvez appuyer sur le bouton Speak, s'il vous plaît. Sorry about that. Can you confirm you can hear me? Thank you. Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря за тази възможност да ви дам малко допълнителна информация за тази конкретна петиция. Колегата от Генерална дирекция вътрешни работи, госпожа Зипала, ви представи общата рамка службата за борба с измамите, разбира се, допринася в усилията за борбата с измамите и корупцията. Това е ежедневната работа на колегите в службата. За този конкретен случай отново мисля, че трябва да припомним какви са прав... правомощията и законните ограничения, в които работи нашата служба ОЛАФ, съгласно договорите и съгласно финансовият регламент и в частност член 139. Нашите правомощия се ограничават до предполагами случаи на злоупотреба, корупция и други засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Или казвам с други думи, полето за действие за намеса на ОЛАФ е доста доста широко. Може да става въпрос както за приходите, така и за разходната част на бюджета на Европейския съюз, но пак казвам, трябва да се изпълни критерият защита на финансовите интереси на Европейския съюз или по-конкретно казано, трябва да има някакви предполагаеми случаи за злоупотреби с, с средства от европейските фондове и средства от европейския бюджет. Когато случаят не е такъв, е почти невъзможно за ОЛАФ да се намеси и по отношение на конкретната петиция, която се разглежда във вашата комисия днес, се опасявам, че не са на лице доказателства, че са засегнати финансовите интереси на Европейския съюз. В този случай, предполагаемите злоупотреби, следва да се докладват на националните компетентни власти и евентуалните корективни мерки също би следвало да се приемат на национално равнище. Това, разбира се, по никакъв начин не подронва цялостната политическа воля, както на ОЛАФ, така и на цялата Европейска комисия да вземе активно участие в борбата с злоупотребите и корупцията в всички държави членки. Но, за да можем да проведем конкретно разследване, трябва тази, това разследване да засяга защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, т.е. на европейските средства, случаят с тази петиция не е такъв. Последващата точка от а, дневния ред ще се убедите, че има много други случаи, в които ОЛАФ а, работи активно а, за случаи в Словакия. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Петър Ковач който представлява постоянното представителство на Словакия към Европейския съюз. You can hear me and everything is, everything is okay. Uh, We can I hear you, can... but really bad sound. But...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

Thank you very much. Now... И аз много ви благодаря. Сега ще дам думата на господин Яр от е НП. vielen Dank, Frau Vorsitzende. Благодаря ви, госпожо председател. В днешния дневен ред има доста точки, които засягат Словакия. Трябва честно да ви кажа, че преди 5 години не можех да си представя, че може въобще да постигнат до, до нас такива петиции. Струваше се, че, държа, че страната е поела по много добър път, но нещата от тогава доста се промениха. Две неща бих искал да спомена тук. На първо място много благодаря на представителите на Слугарското председателство, постоянно представителство, че се включи, че въобще участва в днешното заседание. Две неща, според мен, си, си заслужават да се подчертаят. На първо място става въпроса за достъп до правосъдие. Когато когато човек с, който няма гражданството на светната държава, която се сблъсква с проблеми, се оказва, че положението е много по-трудно и това е въпросът ми към представителят на постоянното председателство на Словакия. Има ли други възможности за бърз достъп до правна помощ, а не започването на цялостен съдебен процес, който може да, да продължава с години, така че ако сега не можете да ни отговаряйте, може да ни а, изпратите в писмен вид отговор си как, как се въпроса с достъпа до, а, права, до правосъдие за а, граждани на Европейския съюз, които не са граждани на Словакия. На второ място, а, вече не веднъж сме, ставали, сме, сме убеждавали, че когато в Словакия има опит за участие на, трет, на трета страна, в случая на Олаф, винаги се оказва, че има два начина. В първият не се знае колко време ще продължи процедурата и какъв ще бъде резултата, дали ще се получи разрешителното. А, има и втора възможност а, процедурата да продължи много по-бързо, но за това трябва да се плати 25% от а, повече под формата на такса. Така че въпросът ми е дали това наистина отговаря на истината, дали случаите, за които беше, ни беше докладвано, разрешението, отново се връщам на ОЛАФ и се обръщам към представителите на, на ОЛАФ. Казвахте какви са ви процесите и сте напълни прави, сте пълно прави и не можете да участвате в гражданско-правни производства. Вашите правомощия се с, с, пряко свързани с а, нарушаването на финансовите интереси на Европейския съюз, но в основната цел е европейските средства да не стигат да стига до там, където трябва да стигнат, именно до а, предприятията, а не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 които, действащи лица, които нямат нищо общо с реалната стопанска дейност, но които си прибират част от, европейски, от европейските фондове. Така че въпросът ми е да, да имате предвид и този факт, дали тези слухове с консултантски фирми, които си присвояват част от европейските средства, отговарят на истината или не. В комисията по, по бюджетен контрол също трябва да разгледаме тази петиция и отново да помолим а, европе... представители на Словашкото председателство да ни обяснят каква е процедурата за подаване на жалба от, от граждани на с които не са граждани на Словакия. Въпросът беше за... към също беше ясен. Предлагам, че е по-добре първо да а, получим отговор, след което да затворим петицията. Към момента мисля, че петицията може да остане отворена. Благодаря ви. И аз благодаря Петър. Давам думата на господин Чернецки. Окей, мистер Сърнеки господин Чернецки очевидно не се е включил все още, така че отново ще дам думата на господин Ковач, тъй като господин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 definitely will speak about it and, and uh, we want to be helpful and, and cooperate to, to resolve this, this, this issue. Thank you very much. Muchas gracias. Pues, um, como no... Un poco Благодаря ви. Тъй като вносителят на петицията е включен, но не пожела да вземе думата, ще приключим с това обсъждането на а, тази точка от дневния ред. И като слушахме единственият колега, който се изказа, предложението ми като председател е петицията да остане отворена и да я прехвърлим също така на комисията по бюджетен контрол. и предвид благоразположеността на представителят на постоянното представителство на Словакия, ще изпратим писмо до постоянното представителство с молба да ни изпратят писмен отговор в резултата на разговорите, които ще се проведат между вносителят и представителите на постоянното представство на Словакия. Ще изпратим също така писмо на Олаф с молба да потвърдят черно на бяло това, което ни беше казано днес и да е, потвърдят това, което каза колегата Яр. И също така ще припомня помолим ОЛАФ да ни изплати своята писмена позиция по тази петиция. Благодаря ви. С това приключваме с тази точка дневния ред и преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно точка 12, петиция 0517 на наклонна чета 2018 година, внесена от Роберт Пикали с словашко гражданство от името на Еловидек Гаста платформа, подкрепено от два подписа относно предполагаеми измами с субсидии от Европейския съюз в Словакия вносителят на петицията не е, участва в днешното заседание. И при това положение ще дам думата на господин Ернесто Бианки, представител на ОЛАФ. Заповядайте. Thank you very much, uh, and good afternoon to all the honorable members. Благодаря ви, госпожо председател. И добър ден на всички колеги. Надявам се да ме чувате добре. Петицията, която ще разгледаме сега, засяга предполагаеми измами по отношение на преките плащания на субсидиите по ОСП в Словакия. Тази петиция по своето съдържание ни припомня твърдения, които вече сме получавали в област и по които сме започвали разследвания. В частност, започнахме последващо разследване по отношение на твърденията, които се правят в тази петиция и които са свързани и с разкритията на убития журналист Ян Куцяк. През 2020 година приключваме два от тези разследвания първото разследване беше приключено без а, а, пре, а, пре, финансова препоръка, тъй като не беше извършено плащане и нямаше а, загуби за европейския, на Европейския съюз, а втората приключва с а, препоръка както от финансовото, така и към съдебните власти. Бих искал сега да се спра на две явления, с които се занимавахме. Първото е подаването на а, две заявление за получаване на средства. Ще се опитам да обясня как работи тази система. Казано с две думи, това явление предвижда подаване на заявление за искане на субсидии за един същи парцел два пъти и разпочитателната агенция в крайна сметка не е плаща или не изплаща субсидията на никой, преди да стане ясно кой точно е собственикът на този парцел. Разгледахме това явление, което действително би могло да доведе до забавяне на плащанията, докато е висящ въпроса кой има право, т.е. като се разглеждат двойните претенции. Позадахме, показахме и въпроса за прозрачността на поземления регистр и на кадастра и на разпокъсаността, на която сме свидетели в Словакия в някои случаи което много осложнява задачата на съдебните власти да вземат решение кой има право да получи субсидиите. И в който случай с този петиция въпросът е, че би трябвало да може да се намери начин да се да се премахне този проблем, особено за малките фермери, които разчитат на субсидиите, като се прехвърне този проблем с двойните заявления. Вторият въпрос е свързан с неправомерно подадени искания за субсидии, за площи, например, които не могат да бъдат използвани за земеделски цели или които се, заявления, които се подават от а, хора, които не са селскостопански производители и чиято стопанска дейност няма нищо общо с земеделието. Ще продължим да работим с последващи действия. Една от разследванията ни е свързана с две конкретни случая, но са толкова многобройни твърденията с такива случаи, че много отблизо следим случаите в страната и а, това е пряко свързано и с това, което най-вероятно след малко ще ви каже колегата Кристина Боршман от а, Генерална дирекция а, земеделие на Европейската комисия, съвсем след мен влязохме във връзка с словашките власти, особено за въпроса с начинът по който функционира поземленият кадастър и тази прекалено голяма разпокъсаност на земеделските площи. Включихме също така и въпроса за това как може да се ускори процесът на отпускане на помощите чрез определене на кой е реалният бенефициер. И а, също така се свързахме и с главният прокурор на Словакия, като целта е да се подобри връзката ни с него и да гарантираме, че пребройките от съдебна средства, които правим, са обект на адекватни последващи действия. Това е от мен. Благодаря ви. Благодаря. Сега ще дам думата на Кристина Войшман. Комисията, имате думата. Виждаме ви, но не можем да ви чуем. Mrs. Borgman, could you please try to speak now? Try to speak now. Госпожа Борман, може ли да се изкажете сега? Не ви чувам, госпожо. Ще се опитам да се свържа с вас, за да ви реша проблема. Добре. Тук, докато чакаме да чуем колегата от групата на НП, господин Винси, благодаря госпожо председател. За мен беше удоволствие да чуя оценката на комисията. Има четири изследвания по този случай и още две други разследвания. Би било интересно да, да чуем комисията, да разберем какво смята Генерална дирекция Агри във връзка с преките плащания на селските стопани. Целта на нашите институции е да помогнем на тези стопани и парите да стигат до добри ръце, когато се подават дублирани искания. Това показва, че системата е грешна и може би корумпирана. връзката в Словакия с журналиста Ян Куцяк, който беше убит поради разследващи разследваща журналистика и той успя да покаже, че има корупция по отношение на европейските средства. Разбираме от, е, от словашките власти, от новото словашко правителство, че една от основните цели на това правителство е да предприеме национални наказателни разследвания и да образува производства в съда. В случаи, когато имам обвинения към публичните власти, мога да кажа, че има нещо като революция в този смисъл и словашките власти мислят по този въпрос се опитват да намерят решение. Добре е да чуем какво мисли комисията по тези събития. Защото като гледам, виждам, че тук става дума за интереса на гражданите да запазим отворена тази петиция, тъй като това е нашата задача тук в Брюксел да представляваме гражданите. Благодаря на, на молителят, е, който постави този въпрос. Благодаря за неговата бдителност и благодаря за въпросите, които постави във връзка с е, работата на нашата комисия. Благодаря. Very much. Um, can we... Yes, can we try with... Благодаря. Нека да чуем генерална дирекция Агри. Okay. No way. Um, let's try Mr. Fernecki of ECR. господин Фернеки от It's not connect either. Виждам, че и той не е свързан. А сега чувате ли ме? Има въпрос. Проблемът е, че аз не мога да ви чуя. Ние можем да ви чуем. Отговор на председател. Е. Извинявайте. Извинявам се на депутатите, че не можах да се включа по-рано. И се надявам, че щях да ви помогна. Искам да кажа, че... Може би знаете, че аз лично много внимателно наблюдавам това досие от Словакия. Нашите, моите служители направиха няколко одита, бях в контролната комисия на 29 октомври по този въпрос. Да, има твърдения за измами, но по отношение на недостатъците на, на управлението на разплащателната агенция в Словакия. Проведохме доста одити и те подготвиха един план за действие, за да подобрят управлението на разплащането на средствата. В плана за действие се включи една система за проверка на дублираните искания, тъй като това беше проблема. А в момента исканията се базират на по-ясна система за идентификация на парцелите. В момента си този план за действие се изпълнява и ние наблюдаваме това изпълнение. Комисията ПИСА на словашките власти. Миналата година, 2019 година, предложихме реформа на поземленият регистр, за да знаем кой притежава, кой наема земя. Те са подготвили специален законопроект, но той е в процес на приемане. Има известно забавяне Надяваме се той да бъде прият през 2021 година и да започне да действа и да се прилага през 2022 година. Аз и моите служби следим много внимателно подобни случаи. Твърденията за измами в Словашката разплащателна агенция. Тази агенция беше поставена, така да се каже, в пробация и текат съответни одити. Като последният одит беше през септември 2020 година. Точно преди локдауна в Братислава. Искам да ви уверя, че ние следим тези събития много внимателно. и настояваме да се подобрят някои елементи, <clears throat> които са включени като оплакване от страна на петиционера. Знае, че има <clears throat> какво да се направи още, но следим много внимателно. Ние наблюдаваме този процес много отблизо, без да правим корекции. Целта не е са корекцията. Важното е да има една добра и работеща система. Благодаря. Thank you very much. Mr. Bince, I don't know if now you want to intervene again after to hear... дали искате да си изкажете? Ви казахте, че искате да чуете как, какво е мнението на Генерална дирекция Агри. Да. Благодаря много на представителя на комисията за това, което каза. И е добре, че следите внимателно този процес. И това, което сте направили, има много сериозни заключения. И виждам, че се опитвате да приложите препоръките чрез е, своите одити. Мисля, че както вие следите внимателно тези случаи, ние като комисия по петициите трябва внимателно да следим подобни случаи. Благодаря. Перфекто. Daríamos por concluido este punto, pero antes de tomar la decisión la presidencia, veo que está pedida la palabra. Сега ще приключим по този въпрос. Виждам, че има искания за изказване. Петиционера по предишната петиция виждам, че иска думата. Да и така, позволете ми да дам възможност той да се изкаже. Той всъщност каза, че ще присъства, но в момента тогава не поиска думата. Сега отново иска думата и неговата петиция също се отнася до Словакия. Сега ще дам думата на този петиционен. Добър ден, здравейте, чувате ли ме добре? Искам да се върна към това, което описа господин Яра. Същото се случи с а, моята фирма. Работихме като, работим като консултантска фирма. Бях на едно заседание, казаха в началото че нямат пари. И ми беше отговорено, че ако платите 25% утре, ще получите достъп. Аз им казах, е, защо казахте, че нямате пари, а сега казвате, че имате пари. подписах е, договора, но след това се отказах от този договор. Публикувахме данни за този случай в е, немското списание Капитал, економическо списание. И това, което господин Яр обяснява, е действителност, която аз е, също съм наблюдавал. Това е моят коментар. И контракта също, от нашия контракт, който споменах, също беше изпратен на ОЛАД. И те разбраха какво искам да кажа. Благодаря. Матч. Благодаря. Предполагам, че като вие като петиционер, петиционер разбирате нашите решения – ние оставяме тази петиция отворена. Госпожа Боршман иска думата, генерална дирекция Агри. Имате думата, госпожо. И с това ще приключим тази точка. Моля ви, натиснете бутона за изказване. Благодаря. Извинявайте, че отново вземам думата но тъй като тази петиция касаеше а, преките плащания, не казах нищо за това, което чухме от колегата преди малко. Тези 25% от а, договора са в случай на, на преки плащания, да. Има разследване за измама от а, словашката полиция срещу разплащателната агенция и нейният ръководител. И ние прекъснахме някои плащания на Словакия, след като се появиха такива съмнения и такива твърдения. Искам да кажа, че ние много внимателно следим този процес. Иска да направя разграничение между този случай и преките плащания – плащане под масата да се получи договор. Благодаря. Ok, muchas gracias. Pues um, después de haber escuchado ah, en este caso, en esta petición. Благодаря. След като изслушахме тази тема от Олаф, Генерална дирекция Агри, а също така и наша депутата Предлагам тази петиция да остане отворена. също времено тече разследване и Олаф ще ни информира за това, което са открили при разследванията. Нека да минем към точка 13. Това е петиция 87-2020 за евентуално нарушение от Испания на решението на съвета във връзка с отношенията с Венецуела. След това ще видим петицията Роберто Мансия за евентуално нарушение на регламента на съвета 2017 във връзка с рестриктивните мерки за положението в Венецуела петиция 8-9 от Португалия за евентуално нарушение на решението на съвета за рестриктивните мерки срещу правителството в Венецуела. Надявам се, че двамата петиционери присъстват и могат да се свържат. Сега ще им дадем по 5 минути да представят своята петиция. Първо, госпожа Фернандес. Сега виждам, че и тримата петиционери са се свързали. И така. Ще чуем първо от госпожа Хермандес. Разполагате с 5 минути да обясните мотивите на своята петиция. Señor Hernández, tiene que pulsar el botón que pone speak. Госпожо Хернандес, натиснете бутона, на който пише говори. Нека да дадем малко време. Госпожа Бяр, дали е на линия онлайн? Господин Мансиер. Чудесно. Господин Мансия, имате 5 минути. Добър ден. Ние сме членове на един граждански форум в Испания и искаме да представим едно дело пред Европейската комисия, когато вице-президент на Венецуела пътува през летището на Мадрид, тъй като смятаме, че това е нарушение. Тъй като става дума за лице, което участва в нарушаването на човешките права в Венецуела – и му се дава възможност на транзитно пътуване през е, европейска държава. Това лице прекара няколко часа на летището и там беше настанено в е, зоната VIP Жозеф Борел. Върховният представител даде отговор Според нас е, че трябва да, трябва да се упражнява по-голямо внимание, когато се организират срещи с а, членове на венецуалското правителство. Това накратко е нашата петиция. Благодаря за вашето внимание. Благодаря. Госпожа Фернандес, свързахте ли се? Ще дам думата на Сесила Бади от Европейската служба за външни действия. Do you hear me? Чувате ли ме? Okay. Thank you very much. Добре, благодаря ви. Благодаря ви за възможността да участвам в днешната дискусия. Ще се опитам да съм кратка и да изложа колкото се може повече факти, за да внеса известна яснота в тази ситуация. Нека първо кажа няколко думи за рамката ни за действия по отношение на Венецуела, установена през ноември 2017 година. Акцентът в нея е върху отделни мерки, като забрана за пътувания и други ограничителни мерки, които се прилагат към отделни физически лица. Общо 36 на брой. Прави се годишен преглед, за да се установи каква е ситуацията на място. До момента единодушното ни заключение е било удължаването на режима на ограничителни мерки. Настоящата рамка изтича на 14 ноември. Ще бъде подновена тази седмица на базата на решение на съвета. Санкциите, естествено, винаги са инструмент, който се вписва в по-широка рамка, в един по-общ, поетапен политически процес. Идеята е да се предприемат действия за мирно политическо решение. Разбира се, може да се преустанови прилагането на ограничителните мерки, но трябва да се постигнат заложените цели. А не такъв е случаят към момента. Трябва да разясним в случая какви са функциите на отделните действащи лица на базата на учредителните договори, що се отнася до вземането на решение за и прилагането на ограничителни мерки. Решението за налагане на санкции се взема от съвета на базата на предложения, например предложение на върховния представител. На базата на това предложение се взема решение на съвета, в което се постановява режимът, изброяват се и мерките. Те са задължителни за всички държави членки. След това върховният представител и съветът излизат с предложение за регламент, в който са закрепени мерки, които могат да се отразят на вътрешния пазар, който спада към компетенциите на Съюза. Тези мерки са задължителни не само за държавите членки, но и за отделни физически лица, както и за юридически лица – например стопански субекти. Държавите членки отговарят за прилагането и изпълнението на ограничителните мерки. Не бива да забравяме за това. Важна роля се пада и на комисията, що се отнася до мониторинга и гарантирането на уеднаквеното прилагане на мерките, закрепени в регламента. Важно е, според мен, да се прави разлика между двата различни правни акта, които са в основата на санкциите. Те са правното основание на санкциите. Трябва да се прави разлика между тези два акта, когато говорим за прилагането на забраната за пътувания. Забраната за пътувания не е закрепена в регламента, а в решението на съвета. Това е така, защото забраната за пътувания се смята за нещо, което спада към компетенциите на държавите членки. В този случай комисията няма възможност да образува производство за установяване на нарушение на договорите. Това означава, че по договорите не е предвидена възможност за провеждането на разследване по нарушение на общоевропейски мерки, когато те са закрепени само в решение на съвета. Такъв е случаят с забраната за пътуване. Това, разбира се, не означава, че не е на лице законово задължение за прилагане на мерките. Държавите членки са задължени да предприемат всички възможни действия, необходими за предотвратяването на влизането на територията на Съюза на лицата, включени в списъка на лица, на които е забранено пътуването. Но от законова гледна точка не могат да се намесят нито комисията, нито върховният представител, за да образуват процедура спрямо държава членка. Не бива да забравяме, освен това, че както върховният представител, така и комисията очакват от всички държави членки да прилагат всички мерки по уеднаквен и ефективен начин. Било то мерките закрепени в решението или тези закрепени в регламента. Трябва да сме наясно как подхожда Европейският съюз в случая, какви са неговите инструменти и прерогативи. По-настоящем, според мен, държавите членки подхождат сериозно към прилагането на санкциите. Това е важно с оглед на доверието към санкционния режим. Има също така и конкретни форуми, в които държавите членки обсъждат въпроси, свързани с изпълнението. А що се отнася до Венецуела, в сила са и много други санкции, които остават в сила. СВД е поел ангажимент да продължи да търси възможности за насърчаване на доверието към санкционния режим, както и за повишаване на неговата ефикасност, заедно с държавите членки. С това ще приключа. Благодаря ви за вниманието. Председателката, благодаря. Сега, доколкото разбирам, вносителят на петицията или един от вносителите е на линия. Ще се опитаме да дадем думата на госпожа Ернандес. Моля, натиснете бутона Speak. Добър ден! на Монсеррат. Parlamento buenas tardes. Este en invitarme a participar. Звукът на ораторката е много лош, много е накъсан. Благодаря ви за възможността да участвам в днешното заседание. Um, no sé si ahora me está escuchando, no la veo en la pantalla. Председателката, не знам дали ме чувате, госпожо Ернандес. Има проблем с връзката. De hablar despacito y a ver si mm, su wifi o, o el nuestro eh, um, podemos um, hacer esta conexión. Не зная дали е вашата връзка с интернет или нашата, която не функционира добре. Можете да продължите. No tengo internet. Ok, perfecto. Creo que ahora ya lo he resuelto. Se ме congeló. Госпожа Ернандес, мисля, че реших проблема. Като че ли не ми работи Wi-Fi връзката. Ще се опитам да се свържа с телефона си, председателката. Да, чудесно ви чуваме, но образът ви е застинал. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Чувате ли ме сега? Проблема, que hoy nos hemos encontrado con... Председателката. Днес постоянно има проблеми с носителите на петициите или няма образ или образът е застинала. Когато не ви виждаме, не можете да бъдете и преведени. Можете да продължите да говорите на испански, но няма да бъдете чута на останалите езици, за които днес е осигурен превод. Това са 9 езика. Можете да продължите, но ще ви разбират само онези, които владеят испански. Разбира се, нашата комисия е по-специална. Трябва да гарантираме правата на вносителите на петиции – да бъдат изслушани, трябва да им дадем тази възможност да се изкажат, дори когато няма образ. pueblos venezolanos y eurovenezolanos que apoyaron eh, la presentación, expongo brevemente los motivos de mi petitorio. Eh, considerando que la vulneración grave de derechos humanos en Venezuela motivó que en 2017 el Consejo de la Unión Europea adoptara la decisión de medidas restrictivas consistentes en el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna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 considerando que Venezuela pretende que se anule la sentencia de Обжалването може да бъде разгледано от общите съдилища, като се има предвид, че Венецуела настоява за оттегляне на въззивната жалба. Става дума за лице преминало през територията на шенгенското пространство през 2018 година. На това може да се гледа като на не спазване на ограничителните мерки, за които е взето решение през 2017 година. В Венецуела се извършват тежки нарушения на правата на човека. Президентът Мадуро и министри в страната носят отговорност за извършени престъпления. Замесени са и други високопоставени длъжностни лица. Въпросните ограничителни мерки се отнасят до определени представители на публични органи в Венецуела, срещу които са повдигнати обвинения от Международния наказателен съд. През 2018 година съдът постанови, че във Венецуела се извършват нарушения на правата на човека. Затова и излизам с тази петиция. Призовавам комисията да продължи да прилага ограничителните мерки спрямо Венецуела. 36-те физически лица, включени в списъка, трябва да продължат да са обект на тези мерки, тъй като са съучастници в извършени тежки престъпления срещу човечеството. Съветът трябва да приеме ново решение за ограничителни мерки, като се има предвид положението в Венецуела. Европейската комисия пък трябва да разгледа възможностите за блокирането на имуществото на 36-те лица, високопоставени длъжностни лица, включени в списъка. Европейският съюз трябва също така да обмисли и учредяването на фонд за тези блокирани активи. Извършени са нарушения на правата на човека. Редица пострадали от тези нарушения не са имали достъп до правосъдие. Тези лица трябва да бъдат обещетени. Съгласно международното право, както и съгласно съдебната практика на редица международни съдилища. Призовавам Комисията по петиции на парламента да заяви спрямо държавите членки, че ние настояваме за това да се спазват определени принципи за опазването на мира, международното сътрудничество, демокрацията и върховенството на закона, както и за спазването на основните права на всички венецуелски граждани. Председателката, благодаря ви, госпожо Фернандес. Прекалено бе лош звукът ви, за да можете да бъдете преведена. Pasaríamos ahora a dar la palabra. Ahora, no se solapa. Ah, pasaríamos ahora a dar la palabra a. Сега ще дадем думата на господин Лопес Гил от групата на НП. could you please press the speak button? Господин Лопес, може ли да натиснете бутона Speak? Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителите на петициите. В изявленията си те изтъкнаха, че гражданите очакват европейски решения за общоевропейски проблеми. Затова и гражданите сезираха комисията ни по петиции. Сезираха я, за да повдигнат въпроси, отнасящи се до правата им, изпадащи към нашите компетенции. Става дума за влизането на територията на Европейския съюз на заме... вице-президента на Венецуела, човек, който е част от режима на Мадуро, лице срещу което са постановени санкции съгласно регламент на съвета и решение на съвета по ОВППС. Съветът не предприема необходимите мерки с цел прилагане на взетото решение, съгласно което лицата, срещу които са наложени въпросните санкции, не могат да влизат на европейска територия. Това е тежко нарушение Европейският съюз трябва да предприеме действия. В противен случай бездействието му може да се изтълкува като липса на воля от страна на съюза да гарантира спазването на мерките. Европейският съюз трябва ясно да заяви, че онези, които нарушават правата на човека, като диктатора Мадуро извършват престъпления срещу човечеството. Това е доказано в рамките на независима мисия за установяване на фактите на ООН. Следва да се проведе независимо разследване, за да се установи дали държавите членки спазват взетото решение за санкциите. Трябва също така да си припомним и решението по общата външна политика и политика за сигурност, както и факта, че съответният регламент е пряко приложим. Трябва да продължим работа по петицията. Трябва също така комисията и групата Релекс на съвета да изпълнят искането на вносителите на петицията за повече информация. Трябва да се направи необходимото, за да се прилагат санкциите представителката на социалистите и демократите. Buenos días, eh, gracias, señora presidenta. Добър ден, благодаря, госпожо председател. Днес провеждаме дискусия, свързана с дебатите, проведени в пленарната зала през месец февруари. Тогава върховният представител господин Борел ясно изложи правомощията на Европейския съюз в тази област. Защо ви припомням това? Припомням ви го, защото тези правомощия бяха ясно разяснени в пленарната зала, основния форум за дебати в Европейския съюз. Вече е разяснено на европейските депутати какви са правомощията ни в тази област, но няма да ни навреди да си го припомним. Не бива да забравяме, че Комисията по петиции се използва за определени цели. Разбира се, ние сме за това да отстояваме правата на човека, както в Европейския съюз, така и извън него. Няма спор в това. И други политически групи ще се съгласят с нас по този въпрос. Става дума не само за Венецуела, става дума и за много други държави. когато става дума за санкции наложени на общо европейско равнище, Испания трябва да се придържа към това решение. В случая ресорните министри на държавите членки само са се опитали да избегнат дипломатически конфликт. Внесени са редица съдебни искове от крайно десни сили в Испания, за да се атакува правителството. А правителството е използвало само обичайните дипломатически канали, поне така твърди. Въпросното лице, вице-президент на страната, е се е намирало само на територията на летището. Имаше представители на Испания, които се явиха пред Европейския парламент. Ресорният министр пък направи изявление пред медиите, за да разясни какво се е случило. Бе му оказано въздействие, бе му оказан натиск, за да се избегне дипломатически конфликт. Нека се спра върху точка 5 от писмото, с което вносителката на петицията се обръща към нашата комисия. Тя гласува пълно доверие както на европейската, така и на испанската правна система. И мисля, че както в Испания, така и в цяла Европа ще се направи всичко възможно, за да се защитят правата на венецуелските граждани. Mr. Canas, you can speak the speak button, please. You can press the speak button. Ahora. Thank you. Yes, I press the speak button. да, натиснах бутона speak първия път. Господин Каняс, нека първо отдам дължимото на правата на вносителите на петиции. Правата на вносители на петиции не принадлежат на групата на социалистите и демократите или на която и да е политическа група. Всеки един гражданин може да внесе петиция. Някои политически партии и някои политически групи се опитват да използват за свои цели тези петиции, да ги политизират. Испанското правителство е допуснало действия в нарушение на решение взето от Европейския съюз. Решение съгласно което някои физически лица, министри в правителството на Венецуела, нямат право да влизат на територията на шенгенското пространство. Не мисля, че в случая е ставало дума за избягването на дипломатически конфликт. Става дума за високо поставено длъжностно лице, част от режим, квалифициран като диктатура, режим, извършващ престъпления срещу човечеството, е било допуснато на територията на шенгенското пространство. Изисках да се проведат дебати по въпроса. Върховният представител приложи обичайната тактика, която прилага по време на дискусии с Европейския парламент. Не бе дадено реално обяснение. Това е контекстът. Искам да продължим работа по петицията, искам и да ми се дадат разяснения. Не може да се уронва доверието към общата външна политика на Европейския съюз – като се нарушават вече взети решения. Европейският съюз не се свежда до отделни свои държави членки. Взетите от съюза решения трябва да се прилагат. Нашата комисия не може да си затваря очите пред подобни инциденти трябва да сме наясно в какво се е състояло нарушението, трябва да сме и наясно кой го е допуснал. Не бяха дадени достатъчно ясни отговори на въпросите ни, за това и изискахме комисията по петиции да извърши свое разследване. Трябва да разгледаме този въпрос, да го изясним. Става дума за неприлагане на санкции, наложени спрямо диктатура. Трябва, според мен, да продължим работа по петицията. Вносителите на петиция няма нужда да молят когото и да било за разрешение да внесат текста си и не бива да допускаме да се уронва доверието към външната политика на Европейския съюз, да се уронват устоите, когато става дума за общоевропейски решения. Групата на зелените. Sounds Do you hear me? Yes. Госпожо Данока, чувате ли ме? Да, отлично. Бих искал да, бих искал да се изкажа от името на груп, политическата група на зелените тъй като колегата Алки не може да присъства на днешното заседание. Ние искаме да изкажем нашето несъгласие с злоупотребите с правомощията на Комисията по петиции да разрешава въпроси, които не попадат в правомощията, именно нарушаване на законодателството на Европейския съюз. Чухме много ясното обяснение на представителите на Европейската служба за външна дейност, защо не може да се предприемат законови действия. Всички сме политици, но моля ви, не е, злоупотребявайте с мандата на нашата комисия по петиции за разрешаване на вътрешно политически проблем. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има колегата от ЕКВ. Buenas, buenas tardes a todos. La verdad es que no sale uno de su estupefacción. Se, señor se Terch, le oímos, pero no, no le vemos en la pantalla. No, le vemos en la pantalla. Colega, чуваме ви, но не ви виждаме. Fresh, nos esperamos. Nos esperamos. Ahora, ahora, ahora, ahora. Perfecto. Sí, ahora, sí, ahora, perfecto. Ahora, perfecto. Sí, sí, perfecto. Digo que resulta casi esperpéntico. Es... И така. Господин Ерман, някои тук заявиха, че Европейския парламент не би следвало да се занимава с въпроси като нарушаване на законодателни актове за налагане на санкции на държави, чието, е, или представители по-точно на режим, който е бил обявен в нарушаване на човешките права от ООН. Този режим притеснява нас, испанците, но притеснява и много други европейци. Знаете какво, какъв е режимът на, какво представлява правителството на Мадуро. И това правителство има много специални взаимоотношения с а, испанското правителство, което в момента е на власт. Толкова из, специални, че Испания наруши а, е, решението на съвета за намагането на санкциите. Очевидно, че не е имало достатъчно контрол, тъй като тези лица са били допуснати да стъпят на територията на шенгенското правителство. Очевидно тук има съучастничество между испанското правителство и един авторитативен режим, една диктатура, която измъчваше населението си, която доведе до напускането на над 6 милиона венецуелци от страната им и режим, който продължава да измъчва и да подлага на всякакъв вид терор останалото в страната население, включително и на глад. Така че ние настояваме за честност, достоинство и за това колко е важно да се е, защитава човешките права навсякъде, включително и е, по, от страна на испанското правителство. Така че господин Борел трябва да ни обясни какво точно се е случило А, на към колегите от зелените мога само да кажа, не ни казвайте, че а, това не влиза в нашите правомощия. Редица а, наши съграждани в а, Испания знаят а, каква е истината. Редица от нас знаят просто, че госпожа Делси е пристигнала в Испания, но не знаят по каква причина. Благодаря ви. Думата има господин Милиан Менстре от НП. Gracias, Presidenta. Eh, lo, lo primero que quiero hacer es también agradecer. Господин Милан Мон Франциско, благодаря ви, госпожо председател. Най-напред аз, разбира се, бих искал да благодаря на вносителите на петицията за това, че постигнаха въпроса за не спазването на решението на съвета при транзитът на госпожа Делси Родригес на международното летище в Мадрид. Както знаем, всички не за първ път да се разглеждат подобни случаи за, на нарушения от страна на държави членки в Европейския парламент. Но в този случай представителите на Европейската комисия не ни предоставиха нужната адекватна информация за този транзит на госпожа Делси Родригес и отхвърля всякаква отговорност, основавайки се на сложно правно основание, което обаче е незадоволително. Доколкото разбрахме, върховният представител външната политика не разполага с нужните правомощия да проведе проучване на присъствието на госпожа Делси Родригес на летището в Мадрид и че не може да започне процедура за не спазване на европейското законодателство от страна на испанското правителство. Като обяснението е от чисто правно естество, но това оправдание за нас е неприемливо. И още нещо бих искал да отбележа. Не става въпрос само за транзита в прелетището, но и за запорирането на средствата на госпожа Родригеса. Госпожа Родригес разполагаше с, всъщност премина през летището с голям брой куфари, като е много възможно част от тях да са съдържали пари в броя. Очевидно тук има нарушаване на регламент 2017 на на черта 63 и това е правомощ, което може да бъде разгледано от Европейската комисия. Не става въпрос само за нарушаване на решението на съвета за следваща обща политика, за външна, обща политика, политиката за сигурност. Нарушен е и регламента и а, то регламентът попада в правомощията на Европейската комисия съгласно членове 18 и 24 на договор за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия е, е задължена да гарантира последователно прилагане на външната политика на Европейския съюз. В конкретния случай очевидно е, че не е на лице нужната съгласуваност и че трябва да се предприемат на адекватни действия спрямо държавите членки, които появяват нелоялност и не спазват санкциите, прияти от Европейския съюз. Ето защо, госпожо председател, предлагам петицията да остане отворена и комисията по петиции да поиска от Европейската комисия да разследва какво се е случило с куфарите на госпожа Родригес и да се зададе въпроси за бездействието, по-скоро колкото на действията на испанското правителство. Европейската комисия следва да съблюдава за последователното прилагане на външната политика на Европейския си. От тази гледна точка Европейската комисия трябва да разследва присъствието на госпожа Родригес на международното летище Бахарас в Испания. Нямаме друг избор. Трябва да разгледаме този случай на не спазване на европейско законодателство. Думата има още Бенхумея Бенхумея от НП. Muchas gracias, президента. Много ви благодаря, госпожо председател. Когато публичната администрация и компетентните власти не си вършат работата, гражданското общество се мобилизира и комисията по петиции съществува точно с тази цел да даде глас на гражданското общество. Така че най-напред бих искала да поздравя вносителите на петицията. Те имат пълно право да са тук, те са добре дошли и никой не може да им отнеме правото да внасят петиции към Европейския парламент. Въпросът е кой трябва да проведе нужното разследване. Очевидно е, че Европейската комисия и съвета трябва да ни дадат обяснение и трябва да изискат от испанското правителство да даде обяснение, защото очевидно има нарушаване на споразумение на Европейския съюз, а именно решението за забрана за достъп на територията на Европейския съюз на определен списък от лица, лица и а, е нормално да изискаме разяснение от страна на европейското правителство. И ние в Европейския парламент нееднократно сме искали това обяснение от испанското правителство. Затова смятам, че петицията трябва да остане отворена. Съветната работна група на съвет трябва да даде своето обяснение и Испанско правителство трябва да обясни своите действия. Тук става дума за авторитета на външната политика на Европейския съюз. Затова, пак повтарям, трябва да остане отворена тази петиция и още веднъж се обръщам към вносителите на петицията. Напълно, с пълно право се обърнахте към Комисията по петиция на Европейския парламент в случаите, когато има незачитане на решения на Европейския съюз. Благодаря ви. И сега давам думата на всеки един от носителите на присидата за заключителни думи. За по две думи започваме с господин Мансия Бланко за две минути. Мансила, will you please push the speak button, please? Господин Масилия, моля да натиснете бутона speak. Pasaríamos a la siguiente peticionaria, mientras a la señora Hernández tendría dos minutos. В De conexión. Eh, únicamente... Извинете, имахме проблем, имах проблем с връзката. Бих искал най-напред да благодаря на членовете на вашата комисия, които подкрепиха нашата петиция. В Гражданския форум за Конституционна Испания настояваме за повече прозрачност и благодарим на Европейския парламент за тази възможност да ви представим петицията, която внесохме, за да може случаята да бъде надлежно разследван. Благодаря ви. Думата има госпожа Ернандес. Ms. Hernandez, could you please press the speed button? Señora Hernández, no sé si nos está escuchando. Госпожа Ландес, не знам дали сте се включили. Виждам ви. Виждам ви на екрана, така че очевидно ни чувате. Моля ви да натиснете бутонът Speak на екрана пред вас. bueno, lo hemos intentado, pero vemos... Добре, опитахме се, но... Виждам, че госпожа Арнандес, макар че ни чува, не може да се свърже. От сутринта, за съжаление, имаме много проблеми с връзката, както на вносителите, така и на депутатите. Тъй като изслушахме вносителите на петициите, колегите от личните политически групи, бих искал ясно да заявя като председател на нашата комисия, че Достъпа до Комисията по петиции на Европейския парламент е основно право на европейските граждани. И винаги сме отстоявали това право на петиции. Задължение на председателят на комисията е да запазим това право. Ето защо ще изпратим писмо на Европейската комисия, тъй като като пазителка на договорите тя носи отговорността за съблюдаване, спазването на законодателството на Европейския съюз, така че ще помолим Европейската комисия да ни предостави всички сведения, с които разполага, за да разберем какво се е случило, да разберем защо решението по обща външна политика и политиката за сигурност не е било спазено. Ще изпратим и писмо на германското председателство на съвета. Ще се свържем с компетентната работна група на съвета, за да ни представят те сведения, с които разполагат за не спазване на ограничителните мерки, взети с решението на съвета на Европейския съюз. Ще Европейската комисия заяви, че държавите членки носят правното задължение да предприемат всички нужни мерки, за да избегнат влизането на тяхна територия на лицата, които подлежат на ограничителни мерки, съгласно решението ОВППС. И ще изискаме от испанско правителство да ни предостави всички нужни сведения възоснова на сведенията, на от Европейската комисия, бихме искали да знаем какви мерки предполагала испанската държава, за да ограничи достъпа до територията на Европейския съюз на лицата, срещу които има ограничителни мерки. А също така трябва да, да, реши, да видим и а, какво е положението с спазването на регламент 2017 на гранична 2063. Сега ще направим почивка за дезинфекция на залата и кабините за превод и подновяваме заседанието в 16 часа 45 минути.